Uh, Колеги, дами и господа, искам да приветствам в Европейския парламент представителя на италианското председателство, госпожа Фредерика Куиди, министър на економическото развитие, и господин Антонело Джакомели, държавен секретар отговарящ за телекосъобщенията и телекомуникациите. Искам да представя нашите гости. Госпожа Гуиди, министър, е завършила в Лао. Тя има богат опит в областта на предприемачеството. Още от самото начало на професионалната си кариера, тя е председател на Асоциацията на младите предприемачи. Заемала е този пост 4 години. Била е председател на Дукати Енергия в Болония. Заемала е и други важни и отговорни постове. Госпожо министър, с интерес очакваме вашето изказване за това какво смятате да направите в рамките на 4 месеца италианско председателство по отношение на индустриалната политика, малките и средни предприятия и индустриализацията. Ние смятаме, че това е че има съответствие с това, което се случва в комисията Имаме и представител от комисията, който е също от Италия. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, господин председател, колеги, колеги от, от Италия. Аз ще говоря, говоря на италиански. И така, господин председател Бузек, благодаря ви. Аз с удоволствие днес съм сред вас и благодаря, че вие се занимавате с темите, които са основни за нашето министерство, а именно енергетика, конкурентоспособност. Ще представя нещата, с които се занимаваме, целите, които сме си поставили, нещата, които сме свършили и които трябва да се свършат. Ще се опитам да се концентрирам върху работната ни програма. Това е работна програма, която обхваща 18-те месеца от дейности. Председателството ни се случва в време, когато има много неизвестни пред европейската економика. Заетостта и растежа, това са основните ни приоритети. Нашата цел е да укрепим конкурентоспособността на европейската економика и да укрепим енергетиката и индустрията. Сега ще се спра в подробности на приоритетите. Европейският съвет през юни каза, че енергетиката е основния приоритет в стратегическия му дневен ред. Е, този въпрос е изключително важен, особено на фона на украинската криза. Важно е да си поставим цели за намаляване на въглеродните емисии, да съставим една добра енергийна политика, да намалим енергийната зависимост и да укрепим енергийния пазар. Директивата АЛОК е много важна в този контекст. Искам да благодаря на гръцкото председателство за постигнатия компромис. Ние се намираме в момента в неформален диалог с съответните депутати. Ще се опитаме през октомври, по времето на заседанието на съвета, да създадем рамка по климатичните въпроси. Планирали сме неформално заседание на министрите на 6 октомври. Това ще е заседание, което ще включва и министрите на земеделието. На 23 октомври има конференция посветена на въпросите за климатичните промени. Ще обсъдим 30 намаление на емисиите до 2020 година. Заедно с това ще се опитаме да отговорим на предизвикателствата, които парламента ни постави. Е, по въпросите, например, за енергийната ефективност и енергийната сигурност. Тук има цели, които не са постигнати, но за да ги постигнем, трябва да направим разлика между отделните държави. Трябва да видим какви ще са разходите за държавни инвестиции, какви ще са предимствата за другите сектори, например промишлеността и какви ще са предизвикателствата пред заетостта. Важно е да имаме конструктивно сътрудничество с Европейския парламент, за да може да постигнем целите си. Кризите в Украина и Либия също имат въздействие върху енергийното, енергоснабдяването в Европа. Опитваме се да осигурим енергоснабдяването в Европа. На срещата Г7 в Рим говорихме по тези въпроси. Комисията излезе със стратегия в областта. Сценарият е Сценарият включва възможността за прекъсване на, прекъсване на доставките от Русия. Предлагат се конкретни мерки за средносрочна и дългосрочна перспектива. Министрите ще се занимават с тези въпроси на срещата си през октомври. Енергийната ефективност – тя ще ни позволи да сме по-малко зависими от внасяни, внасяна енергия. Гъста ще играе и по-нататъчна централна роля при прехода към, енерго, е, към нови енергийни източници. Важно е да намалим енергийните емисии, е, въглеродните емисии, за това са ни необходими стабилни връзки с сегашните доставчици и също така с транзитните страни. Важна, е инфраструктура, важна е инфраструктурата. Да открием, например, Южния коридор, така Европа ще може да спечели от един пазар на втечнен газ – Комисията и председателството говориха за това какви средства могат да бъдат отделени за тези мерки. Комисията ще организира събитие в Рим към темата Евромед и енергийни партньорства. Тук ще говорим за възможностите за връзки през Средиземноморието с Африка. Нашата цел за намаляване на емисиите включва и укрепването на е, енергийния вътрешен пазар. Ще предложим за 9 декември приемането на текст, който ще включва заключения за това какво предстои да се направи. Заключенията ще се основават на съобщението на Комисията за вътрешния пазар. Ще вземем предвид и заключенията и резолюцията на парламента от последния му мандат за вътрешния пазар. А именно, че потребителите на пазара на енергия също трябва да бъдат включени чрез разпространение на модерни и разумни технологии. Ще уточним какво трябва да се направи за подобряване на физичната инфраструктура на енергийния пазар и за подобряването на обвързващите капацитети на енергийния пазар и на обръщането на енергийните потоци. 19 милиарда евро ще се инвестират в енергийните структури. Трябва да видим как да привлечем публични и частни инвестиции, за да се получи тази сума. Във всички случаи искаме да приложим разпоредбите за вътрешния пазар, за да може търговията да преодолее всякакви бариери, включително и национални граници. Сега преминавам към приоритетите по отношение на конкурентоспособността и индустриалната политика. На базата на заключенията на съвета от март и юни уточнихме своите основни цели – те включват укрепване на управлението и интеграция на политиката във всички области, които са свързани с конкурентоспособността, така наречения мейнстрим. На неформалното заседание в Милано бяха обсъдени тези въпроси, бяха постигнати три важни резултата укрепване на управлението на индустриалната политика, мейнстрим и подобряване на управлението. Политическите цели, застъпени от министрите, са да се увеличи индустриалния сектор до 2020 година с 20%, да се увеличи индустриалното производство с 20%. В Милано стана ясно, че министрите на промишлеността искат да укрепят растежа и конкурентоспособността за тази цел е създадена група с работна програма за следващите 18 месеца. Целта прилагането на мейнстриминга а именно индустри... Е, целите поставени пред индустрията да се заложат във всички останали области. В този смисъл, за тази цел, създадохме една обща концепция, която включва опита ни от последните две години. Опитваме се да развием методология, която може да обхване и комплексни структури. В Милано министрите се споразумяха да се съсредоточат върху новите технологии и политиката за климата и да се види как могат да бъдат намалени разходите за, енер... за енергия, особено в енергоемките сектори. Комисията подкрепя тези инициативи. Трябва да преразгледаме нормите, които съществуват в сектора, програмата REFIT, трябва да направим един интелигентен анализ на ползите и разходите. Италианското председателство през септември ще направи заключения за индустриалната политика на Съюза. ще обсъдим и стратегията 2020. Други приоритети на председателството са политиката насочена към малките и средни предприятия. За декември се предвижда да излезе доклада за малките и средни предприятия. Искаме да провокираме и дебат за малките и средни предприятия ще изработим стратегически документ за 2015 година. Целта ни е да формулираме една политика, която да се насочи към промишлеността и да даде възможност за прилагане на мерки, които да включват и по-малките предприятия. Необходимо е да създадем растеж който да, да е включващ растеж, който да включи и малките и средни предприятия. Асоциациите на малките и средни предприятия ще изпратят на това събитие свои представители, ще бъдат поканени медиите, изследователи, научни работници ще бъдат също поканени. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще ви отговоря на въпросите. Председателят, благодаря, госпожо министър. Аз не споменах, че енергетиката също е важна част от вашия ресор, но индустриализацията на Европа а, носи лицето на един от символите на Италия Ферари – Добре, а сега преминаваме към господин Антонело Джакомели, държавен секретар, който отговаря за телекомуникации, за развитие. Той е професионален журналист, е бил е главен редактор, има опит в самоуправлението, той е бил кмет на Прато, има опит, особено на услугите на енергетиката и мрежите. Това, с това той започва политическата си кариера в Италия. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Не съм бил комет на този град, но никой не знае какво ще се случи за бъдеще. Благодаря ви за тази възможност да представя гледната точка на италянското председателство и приоритетите, върху които ще се съсредоточим през 6 месеца, през 6 месеца на италянското председателство възстановяването на промишлеността играе важна роля за економическото възстановяване на Европа и, въз... и самото осъществяване на европейския проект. Наскоро беше публикуван доклад, според който единият цифров пазар все още не съществува, че той представлява едва 4% от БВП на Съюза. В своята програма новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че създаването на единият цифров пазар ще доведе до ползи от 500 милиарда евро до 2020 година ще има облаги и за предприятията, и за кращите на Европейския съюз. И така завършването на единният цифров пазар ще бъде основният ни приоритет. Но за нас най-важното всъщност е и тук ще цитирам министър-председателят Ренци на форума на цифрови технологии в Венеция. За нас е важно Европа се превърне в истинска тема за социални и политически въпроси и водеща роля трябва да играе цифровият сектор. Ето защо и нашето председателство следва да играе ролята на посредник, опитвайки се да обедини мнението на всички правителства на Европейския съюз. На първо място се стремим да гарантираме сигурността на мрежите и на инфраструктурата на цифровите технологии и достъпа до интернет за всички. По отношение на единният пазар, най-важен е въпроса за мреж, мрежовата неутралност. Този въпрос сериозно се промени особено след съобщението публикувано от Американската агенция по цифрови технологии, и което ще позволи постигането на истинско споразумение между предприятията, които имат водеща почти монополна роля на пазара, като Facebook, Google и т.н. нататък. Целта ни е да гарантираме принципа за неутралност на интернет, предоставящи еднакви възможности за достъп на всички участници на пазара, чрез гарантирането на неутрални платформи. И тук взимаме предвид не само търговското измерение на пазара, но и наличието на институции и необходимостта да има сътрудничество на правителствата на международно равнище. А всичко това ще ни позволи да запазим мрежата и интернет такъв какъвто искаме да бъде, т.е. едно пространство на свобода и отвореност, в което да гарантираме възможност на личностите да се изявяват при пълна сигурност и да бъдат спокойни за опазването на своите лични данни. Едновременно с това трябва да бъде и пространство, в което да има възможност за развитие на предприятията. Ето защо наличието на прекалено мощни играчи на пазара може да се превърне в пречка за навлизането на пазара на, по- на нови предприятия. Друг важен за нас въпрос е роуминга. Както знаете, Европейския парламент вече отправи много важно послание и общественото, общественото мнение очаква съответният отговор. И затова трябва да се опитаме да премахнем, доколкото е възможно, тази бариера, която съществува в общуването в рамките на самият Европейски съюз както подчертаха редица държави и членки, трябва също така да се подпомогнат инвестициите в инфраструктура, необходимата инфраструктура. По време на последното заседание на съвета се проведе важно разискване – И различните правителства изказаха различни становища, но все пак е очевидно желанието за стъпка напред в тази насока. Всички са готови да си сътрудничат стратегически и да създадат условията, които ще позволят истинско активно сътрудничество на място Защо така, възнамеряваме да се вземем с въпроса за управлението на интернет. Това е един много важен въпрос, който отключва значение за международните отношения и за ролята на Европа на световната сцена. И за да се подчертая още веднъж ключото място на тази тема, сме предвидили съвет, посветен на телекомуникациите, който ще се проведе в Милано на 2 и 3 октомври. Според нас е добре, е важно да се, из, да се изготви една система, която да запази свободният и отворен характер на интернет. трябва, разбира се, да вземем предвид и позицията на Съединените щати и да се намери форум, в който Европейски съюз да може да събеседва с Съединените щати на равни нога. И накрая, в заключение, бих искал да отбележа, че от гледна точка на Европейския парламент и на комисията очакваме готовност за водене на преговори по трите директиви, които за нас са от ключово значение, които биха, биха могли да позволят на нашето председателство да постигне успех. Защото тези три а, директиви ще могат да докажат, че Европейския съюз наистина е важен политически фактор на световно равнище. Благодаря ви. А сега преминаваме към изказванията от колегите членове на Европейския парламент. Започваме с изказванията на координаторите по 3 минути. Думата има заместник председателят Антонио Таяни от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин министър. Благодаря и на вас, господин държавен секретар. Трябва да се прилагат решенията от марта 2014 година. Те ни дават възможност да отчетем решенията взети и от НП. Целите за 2020 година са изключително важни и тогава трябва да разполагаме с европейска индустрия. Това е един много ясен приоритет. Не може да имаме индустриална политика, ако не се предприемат и конкретни действия за намаляването на цената на електроенергията. С кризата, в която се намираме, рискуваме цената на електроенергията да се увеличи. Знаем какво се случва и в Либия, затова е необходимо възможно най-бързо да се стигне до споразумение по въпроса. Действията на италианското правителство бяха положителни. По отношение на изтичането на въглерод, смятам, че действията ни трябва да се базират на конкретните цели от програмата за борба с изменения на климата. Както каза и държавният секретар Джакомели, по отношение на развитието на цифровия пазар, това е важен инструмент, който ще ни помогне да възстановим конкурентоспособността на нашата индустрия. Европейската индустрия трябва да бъде подсигурена с оглед на световната конкуренция. Трябва да защитим европейската промишленост, като поискаме прилагането на еднакви правила. Както каза и министъра преди малко, трябва да има скрининг за всяко едно законодателно решение – за да може законодателните решения да не бъдат в противоречие с индустриалната ни политика. Надявам се, че в рамките на италианското председателство ще се стигне до силен съвет по въпросите на индустрията, който ще бъде в противовес на а, съвета ЕКОФИН. Днес споменахме трудния достъп на малките и средни предприятия до а, кредити. И в това отношение трябва да работим. Съгласно предложението на съвета, ще има съкръщение в бюджета за 2015 година и по-специално в перото за индустрията и подкрепата на малките и средни предприятия. Днес бяхме приканени, приканихме да се гласува за увеличаване на бюджета. Не можем да се преборим с кризата, като отричаме проблема. Надявам се, че бюджета ще бъде прият в коректни рамки, защото без малките и средни предприятия няма да излезем от кризата. Няма да може да създадем и тази социална економика, която, към която всички се стремим. Presidente, io eh, ringrazio i rappresentanti della Presidenza italiana per questa presenza e per queste... Госпожа Тоя, благодаря господин председател. Горещо благодаря на двамата гости за тяхното изложение и за намеренията, които се надявам да превърнат в действия. Благодаря ви за това, че бяхте на наше разположение. Благодаря ви за това, че обещавате да поддържаме тясна връзка в рамките на италианското председателство. Бих искала да се обърна към госпожа Гуиди с следните думи. Госпожо министър, казахте доста неща, с които сме съгласни. Да, действително, индустриалната политика трябва да бъде засилена, но за тази цел трябва да засилим и инструментите, свързани с управлението на економиката. В рамките на конкурентоспособността индустриалната политика играе важна роля. Но да не забравяме, че основната ни цел е именно индустриалната политика. В групата на високо равнище трябва да се отдели необходимото внимание на този аспект. Тук не говорим за конкуренция и конкурентоспособност в рамките на Европа. Не. Говорим за европейска индустрия, която да се конкурира с останалия свят, а за това се нуждаем от солидни основи. Виждаме, че в някои конкретни отрасли се нуждаем от по-решителни действия. Целите, целта от 20% от БВП е добра цел, но смятам, че инструментите, които се предвижда да се използват, не са правилните. Нуждаем се от по-специфични инструменти и аз се надявам, че италианското председателство ще им обърне необходимото внимание. Инвестициите и конкурентоспособността. Тази сутрин чухме представяне във връзка с достъпа до кредити. Необходимо е някой да каже на Европейската комисия от какви финансови средства се нуждае индустрията. Трябва да говорим в цифри. Публичните и частните инвестиции. Това е друг важен момент. В САЩ публичните инвестиции поставиха началото на економическия подем имаме плана на Юнкер, но а, мисля, че можем да започнем работа още по-отрано. Да не забравяме и използването на инструментите, които ще доведат до ефекта на лоста. Сега трябва да обсъдим бюджета за следващата година като по време на дискусията трябва да направим всичко възможно, за да привлечем и частния капитал. Изхождаме от публичния капитал, но с цел да привлечем и частния такъв. Необходимо е да направим всичко възможно, за да се прилагат на практика и резултатите от научната и развойна дейност. Необходимо е да проверим дали резултатите от научната и развойна дейност могат да ни помогнат. Извинявам се, господин председател, малко превиших времето си. С пан, пан е, Грубалчик в имени е, с е, консерватистов и реформистов. Бързо прошу. Thank you very much. От името на ЕКР, господин Грубашчик. Благодаря ви, ще говоря на майчиния си език. Е, благодаря. Още веднъж, уважаеми колеги, уважаеми гости, благодаря ви за изчерпателното изложение. Бих искал да ви пожелая успех в вашата бъдеща работа. Господин министр, вие говорихте за карбонизацията и за постигането на целите от стратегията Европа 2030. Руския и либийския газ са отговора на проблема с карбонизацията. Но знаем, че в момента политическата обстановка в тези държави е много нестабилна – Дали да се насочим към либийския газ или към африканския газ, по-общо казано, това е въпрос. И ако решим да го направим, как точно да постъпим? Нашата економика не е конкурентоспособна в сравнение с американската. Затова трябва да изградим нашата конкурентоспособност на базата и на африканския газ. Трябва да възстановим конкурентоспособността ни на базата на този газ, след което трябва да помислим дали да използваме а, шистовия газ. Бих искал да чуя вашето мнение за шистовия газ. Какво е мнението ви за добива на този тип газ? Считате ли, че той е важна брънка от решението. Във връзка с пазара бяха споменати четири аспекта, един от които беше интернет управлението. Споразумението АКТА, както знаете, породи доста разногласия в Европарламента. Бихте ли могли накратко да ни представите вашето виждане за управлението в интернет и въобще вашата гледна точка за интернет. Сега заместник председателя на нашата комисия и от името на АОДЕ. Нека да чуем господин Петърсън. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за чудесната възможност да обсъдим ситуацията с италианските министри днес. Внимателно чух казаното от вас и по-специално това всичко свързано с роуминг, електронното правителство и интернет. С оглед на мрежовата неутралност е важно да не забравяме, че интернет беше създаден като отворена платформа. Тази напоследък се водят доста битки, за да може тази платформа да остане отворена – моля ви, не забравяйте този момент и се борете, когато е необходимо, за да си остане за в бъдеще интернет отворена платформа. Въпросът ми към вас е свързан с енергетиката. Доста хубави неща казахте във връзка с необходимостта от възобновяема енергия, подобряването на енергийната ефективност и така нататък но ми се иска, ако е възможно, да бъдете малко по-конкретни. Какво означава това? Какви са конкретните цели, които ще си поставим, когато водим дискусията през следващите месеци? Вие настоявате ли за още по-амбициозни цели по отношение на възобновяемата енергия? Настоявате ли за още по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност? Да, задачата ни е важна, но ние трябва да имаме някаква представа а, за мястото, към което искате да ни отведете в рамките а, на вашето председателство. Благодаря. Благодаря госпожа Лопес от името на ГУЕ. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден на всички. Добре дошли сред нас, госпожо и господин министър. Бих искала да попитам. Доволни ли сте от състоянието на индустрията? В рамките на тази криза БВП се сви. Нищо от това, което бе направено за повторната индустриализация, не помогна. Индустриалната политика върви в обратната посока на това, което се твърди в някои европейски държави. Имаме и дезиндустриализация на някои сектори в момента. Публичните инвестиции трябва да бъдат насочени към инфраструктурата. Нещо, което не спомена никой от вас, а именно необходимо е хармонизиране на данъчното облагане на предприятията. Трудно ще е да направим каквото и да е, ако нямаме хармонизация в това отношение – много работни места се откриват в южната част на Европа, но това са временни, нестабилни работни места и те само ще допринесат за увеличаването на безработицата сред така или иначе високата безработица в южните държави. Испанското предприятие Ена Газ бе създадено от части с европейски средства. Това е новаторско предприятие, защото там се преработват въглеродни и други отпадъци и се превръщат в е, чиста е, енергия. Сега това предприятие ще бъде затворено. Това ще се случи през декември. Защо? Защото Правителството реши, че проектът е неблагонадежден. Ние обаче смятаме, че подобен вид начинания трябва да се насърчават. Подобен вид предприятия заслужава да продължат да съществуват. Целите на Европейското председателство за следващите 18 месеца, т.е. включвам триото на председателствата, включват план за повторна индустриализация на Европа. Този план трябва да доведе до създаването на нови и качествени работни места през следващите 10 години. Какво е вашето мнение? Thank you. I I, um, I would like to say, uh... Господин Фриксън. Благодаря, госпожа и господин министр, за това, че сте сред нас и че споделихте с нас приоритетите си. Важни въпроси повдигнахте около енергийната ефективност и около малките и средни предприятия – би било добре, ако ни кажете и какви са конкретните стъпки по пътя към енергийната сигурност. Кажете ни как да постъпим, какво да направи Европейския съюз, така че да помогнем на държавите членки да осигурят енергийната си сигурност така че държавите членки да могат да използват възобновяема енергия. Какво да направим, за да постигнем целите? Бих искал да чуя и какви са приоритетите ви по отношение на корупцията. Това е наболял проблем и ще продължи да е такъв през следващите години очакваме добро економическо развитие. Но а, трябва да знаем как да се борим с корупцията и за в бъдеще. Благодаря. Господин Дарио Тамбурано от EFDD, е заповядайте. Благодаря, госпожо министр. Това беше чудесна реч, но на 30 юли в Италия имаше продажба от 35% от енергийната мрежа продадена на, китайска, на китайското правителство. Т.е. китайците сега контролират голяма част от нашите мрежи за снабдяване с газ и електричество. Това по въпроса за енергийната сигурност. Говорите за връзки с Африка, но искам да кажа, това нещо се случи без да се информират гражданите. И всичко това се случва в името на политиката на економии. Е, явно е, правителството се опитва да извлече печалба от всичко, от което може. Как виждате тази тенденция? Е, дали това развитие за него комисията е осведомена? Правителството прие декрет, в който се говори не само за употребата на използването на фото, фотоволтаични технологии, но се говори за данъчни облегчения за тези технологии. Това обаче според мен а, няма да доведе до излизане от кризата. Берлускани сравни фотоволтайката с мобилните апарати. Въпреки това, домакинства инвестираха в тези енергийни форми, а сега данъчно тези хора биват наказвани. Как това ще се подобри в следващия пакет за енергетиката до 2020-2030 година? Благодаря, казва председателят. Госпожо министр, господин държавен секретар, имате думата за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, ще се опитам да бъда кратка. Благодаря на господин Таяни. А ние сме на вашето мнение. Ние ще се опитаме като председателство да продължим в посока на тези 20%. Ще се опитаме е, да осъществим диалог по темата конвергенция. Може би така ще стигнем до целта. Целта може да не е обвързваща. Е, това може да е цел, към която се стремят всички. Това може да е политически релевантна цел. Но ще има дискусия и дискусията ще продължи Сега по отношение на тези 20% съгласнихме с тях. Що се отнася до а, разходите за оттегляне от въглешната индустрия, говори се за 40%. Съгласни сме с тях. 27% възобновяеми енергийни източници, да, това също е хубаво. Комисията излезе с документ за енергийната ефективност и зададе целта 30% до 2030 година. Мисля, че като председателство може да подкрепим тази цел. Като председателство ще направим всичко възможно за постигане на тези три важни амбициозни цели. Надяваме се, комисията да ни направи предложение за секторите, които страдат от най осилена конкуренция. Например, по отношение на изтичането на емисии, госпожо Тоя. Искам да благодаря на гръцкото председателство, което започна работа по тема, по която направихме и среща в Милано, а именно за подобряването на управлението на економиката. Това е цел, зад която заставаме. трябва да видим как може да обединим усилията си. Групата на високо равнище е добър инструмент, това е технически инструмент, но трябва във всички области да се преследват тези цели, които са изключително важни за индустрията. Ние не говорим само за макроекономическите въздействия, но и за микроекономическите въздействия. Сега за 20 за 20% като цел. Съгласна съм тук с господин Таяни. Ние като председателство ще продължим да дискутираме за това как малките и средни предприятия могат да получат облегчен достъп до кредити, да могат да инвестират в иновации и изследвания и как да участват в тези изследвания. Как да ползват продуктите и резултатите от изследванията. Ние като председателство ще използваме всички инструменти, които са, възмо... които са налични, за да дадем гаранции на малките и средни предприятия. Те са истинския двигател за инвестициите. Господин Грубарчек, вие говорихте за намаляване на въглеродните емисии, декарбонизацията и използването на газ. Както казах и преди италианското председателство, подкрепя декарбонизацията. Естествено, в преходния период Европейския съюз ще има нужда от газ, от газови доставки. Естествено, целият контекст на геополитически контекст буди загриженост. Трябва на европейско равнище да имаме средносрочни цели, за да може да, максими, да максим, максимираме инфраструктурата, да модернизираме взаимните връзки, които имаме и да дадем възможност за обръщане на потока на подаване на газ. Аз говорих за инфраструктурата. Трябва да направим всичко възможно за подобряване и завършване на, на мрежите за газоподаване мрежите са изключително важни. Вие говорихте, споменахте е, шистовия газ. Е, това е прерогатив на държавите членки. Те трябва да вземат решение за шистовия газ. Там, където има природни ресурси, мисля, че е възможно да се добива шистов газ. Естествено, тук трябва да се вземат предвид всички норми за опазване на околната среда. Но, както казах, това е политическо решение на държавата членка. Господин Петърсън, отчасти отговорих на вашия въпрос за целите за енергийната ефективност. Както казах, ние споделяме целите, които са заложени, които всички ние знаем – 40% намаляване на въглеродните емисии, 30% енергийна ефективност, 30% възобновяеми енергийни източници и всички тези цели са много важни и ние заставаме за тях. И се надявам, че всичко това ще ни помогне да стигнем до добър компромис. Това са амбициозни цели, това е ясно. Госпожа Лопес. Според мен отговорих от части на вашия въпрос. Но ще се спра на данъчната хармонизация и облегчение. Това обаче не е от моята компетентност. То скоро моят колега Министърът на економиката и финансите трябва да отговори на този въпрос. Естествено, въпросът е важен. Трябва да осигурим растежа на индустриалната система. Трябва да осигурим нейната конкурентоспособност. Публичните инвестиции. Това е друг наш приоритет. Ние като председателство сме изправени пред това огромно пред, предизвикателство – и ще използваме всички инструменти, които можем. Очакваме и предложения за стимулиране на публичните инвестиции в Европа. Господин Ериксън, когато говориме за енергийна сигурност инфраструктура, за стрес тестовете, които се е, вече провеждат, тъй като Европейската комисия започна работа по стрес-тестовете, държавите членки също. Стрес-тестове е, в е, ситуация на недостиг на доставки, например, трябва да кажа, че тези тестове вече се провеждат. Господин Тамборано, вие говорихте за много италиански въпроси. Може би не е точно момента, когато трябва да отговоря на този въпрос. Е, мога обаче да кажа, че на равнище държава, на равнище Италия, това, което се е случило, не съответства перфектно на целите в областта на възобновяемите енергийни източници. Но аз днес съм поканена пред вас в е, друго свое качество, не като италиански министр, за това ще отговоря по друг повод. Министърът, държавният секретар има думата. Благодаря. А по отношение на е, коментарите на господин Таяни. Е, гаранциите за европейската индустрия. Това е най-важното, наистина. Това аз се опитах да опиша като една от нашите основни цели. Идеята ни е да предоставим гаранции за мрежовата неутралност, независимо от платформата. Е, всички оператори трябва да имат равни възможности за развитие. Тук има две възможности. Или да оставим пазара да се развива и да намери своя баланс – Тоест, е, по-силните компании ще се наложат, вероятно, вероятно това ще се случи, или другата възможност е да се опитаме да правим това, което правим, да се осланяме на международните институции и те да зададат правилата, по които пазара да се развива. Що се отнася до това, което каза господин Рубачич – управлението на интернета. Трябва да предотвратим тук евентуалните рискове, които вие споменахте. Интересите на гражданите имат приоритет. И аз мисля тук за нарушаване на техните права, на опазването на личните данни, на авторското право и злоупотреба с интернета като цяло. Интересите на, на индивида трябва да бъдат защитени. Освен това, трябва да избегнем нарушаване на личното пространство. Някой казва, че интернета е начин за проектиране в пространството на, на собствената идентичност. Може това да е така, но усилената комуникация не бива да се случва за сметка на нарушаване на личното пространство. Тези идеи ме карат да мисля, че управлението на интернета не може да бъде дадено само в ръцете на пазара, само в ръцете на бизнеса. Тук ние носим определена отговорност, т.е. институциите също трябва да се намесят в това управление. Има в Сан Пауло един модел за управление, управление на интернета, в който участват много заинтересовани страни. Мисля, че този модел може да се разпространи в други региони и държави в Европа. Господин Петерсен, благодаря ви за хубавите думи. Интернета е като отворена платформа, като пространство за възможности, пространство, в което може да цари свобода, да цари свобода на мнението, да, да пространство, в което може да процъфтява предприемаческия дух. Това е интернета, който ние искаме. Интернета трябва да остане отворена платформа може да защитим живота на хората и живота на предприятията в интернет. Само един сигурен, безопасен и отворен интернет може да бъде форумът, който искаме интернета да бъде. Благодаря ви за отговорите. Сега преминаваме към следващия тур въпроси. Господин Бонандо има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Гуиди, стремим се да помагам, помагаме на малките предприятия, но ми се струва, че всъщност помагаме по-скоро на големите представихте ни програмата си, но често съм впечатлението, че резултатите не винаги отговарят на предварително поставените цели. Споменахте енергийната политика, но ми се струва, че ни чакат доста сложни отношения с Русия през идната зима. Смятам, че действително трябва да гарантираме, че всички европейски граждани имат достатъчно топли дрехи, за да се справят с студената зима. на съвместни заседания в Неапол говорихме за малките и средни предприятия. Но според мен изборът изобщо не беше уместен на място за провеждане на заседанието, да се говори за МСП в Неапол, след едно да говорим за скиписти в Сахара. банките рядко и много трудно финансират малките и средни предприятия, когато го правят изобщо го правят при много високи лихвени проценти. Според мен, ако искате наистина да помогнете на малките и средни предприятия, то тогава трябва да забраните на банките да налагат лихвени проценти над 3 минути. Председателят моля да прекратите изказването си. Приключвам господин председател, аз господин Буанано. Знаете, че в изказването ми има много истина, защото в момента Европа сама си вреди и много добре го знаете. Председателят, моля всички да се придържаме, да се придържате към минута и половина за изказване, защото още 14 колеги са поискали думата и няма как всички да се изкажат за по-дълго от минута и половина. Господин Гюрк, благодаря ви. Аз бих искал да благодаря на гостите ни за техните изказвания. С радост чух, че в програмата на италианското председателство един от приоритетите е енергийната сигурност. Конфликтът между Украина и Русия ясно показва, че Европа се спуска с редица трудности в тази област през периода 2006-2009 година вече се сблъскахме с много сериозни проблеми с доставките и смятам, че още много трябва да се направи за, за да се избегнат подобни проблеми за бъдеще, чрез хармонизация на мрежите, увеличаване на капацитета. Всичко това са важни въпроси, но едновременно с това трябва също така да гарантираме, че сме в състояние да намерим и нови пътища за доставки на енергия в Европа. Кои са възможните нови източници, енергоисточници? Втечнения природен газ е един такъв източник и не бива да забравяме, че в момента не използваме достатъчно ефикасно енергийните си запаси. Господин Федерни, благодаря ви, госпожо министър, благодаря на вас, господин държавен секретар, за отличните изказвания. Носите много тежка отговорност, особено в областта на енергетиката. Чакат ни много тежки задачи, трябва да гарантираме на, наличието на достатъчно енергия за, за предприятията в Европа. А, постоянно се осложняват отношенията ни с Русия а финансовата криза все още не е приключила и това е факт, който също трябва да вземем предвид. Европейските държави са много, са много различни позиции по отношение на енергоисточниците. Аз идвам от Швеция и в Швеция моята батя се е поставила за цел 100% възобновяеми енергийни източници и тази цел вече се обсъжда на политическата сцена в Швеция. Въпросът ми е какво може да се направи, за да се преодолеят огромните разлики в представите за бъдещето на енергетиката в Европа. И тук в Европейския парламент има много различни мнения. Някои защитават природния глас, други въглищата, трети зелените технологии. Всички знаем, че зелените технологии имат и огромен потенциал за създаване на работни места. Благодаря ви, думата има господин Карис. Благодаря ви. Госпожо министър, споменахте, че енергийната сигурност и е, намаляването на въглеродния печатък са сред приоритетите ви. Ако обаче погледнем положението в Европа днес като цяло, изглежда, че тези две цели си противоречат, защото в Польша, например, намаляването на въглеродният печатък означава увеличаване на потреблението на природен газ и едновременно с това по-голяма зависимост на енергийните доставки от Русия, което е все по-рисковано поради геополитическото положение в други страни, това означава доставки на природен газ от, Аф, от Африка, което е също толкова рисковано. Така че как възнамерявате да преодолеете тази, този проблем, тази трудност? От една страна имате възможност или да намалите целите за намаляване на, на, на въглеродният отпечатък или действително да инвестирате масивно в инфраструктурите, за да може държавите членки, които имат само една възможност, тя е доставка на енергийни източници от геополитически уязвими региони, да а, имат альтернатива. Аз разбира се бих, бих ви насърчил да се съсредоточите върху изграждането на инфраструктурата, за да се намали зависимостта на държавите членки, които се вършат почти изцяло от е, несигурни и нестабилни енергийни доставчици. Благодаря ви. Думата има господин Бониес. Благодаря ви за изказванията. Напълно подкрепям усилията ви за ускоряване на процеса на работа по единия цифров пазар. Днес а, обсъждахме ролята и бъдещето на агенцията ЕНИСА. И тук бих искала да попитам държавния секретар Джакомели какво е бъдещето на директивата за безопасност на информационните технологии. Чуват се слухове, че някои държави членки възприемат сътрудничеството само като упражнение по ораторско майсторство и че всъщност не смятат реално да си сътрудничат. Да си сътрудничат. А Обмяната на добри практики е от жизненно важно значение. Едва с това обаче е също толкова важно да се гарантира сътрудничество на техническо и оперативно равнище. Защото киберсигурността преди всичко е технически и оперативен въпрос. Ето защо и сътрудничеството трябва да се осъществява на това равнище. Най-важно е директивата да се прилага на практика и да се гарантира оперативното сътрудничество И тук ще играете вие много важна роля, защото вашето председателство ще ръководи преговорите. Благодаря ви, думата има господин Таличка. Благодаря на гостите ни за присъствието им. Имам един коментар и два въпроса. Коментарът ми е по въпроса за роуминга и мъжовата неутралност. Просто искам да правя на послание към съвета. Надявам се да не смятате, да отслабвате разпоредбите, предвидени в този проект законодателен акт. Аз сега поминавам към въпросите. Малко съм разочарован, че намаляването на административното бреме не е сред приоритетите на италианското председателство. Ако успеем да намалим административното бреме с 10-15%, това ще има незабавни и положителни въздействия върху економиката. А по време на преговорите до сега не сме видели нито една оценка за позицията на съвета. Именно това е слабото звено в тези преговори. Разбирам, че това не може да бъде ключов приоритет. Съгласно се надявам поне да започнете дискусия по въпроса. И вторият ми въпрос е свързан с санкциите срещу Русия. Знам, че това не зависи само от вашето председателство, но със сигурност вие ще дадете мандат на преговарящите от ваша страна и е, ще се радвам, ако ни кажете няколко думи за това как е, гледате на преговорите за налагане на, агенци... на санкции срещу Русия поради конфликта с Украина. Благодаря ви господин Бланко Лопес. Благодаря ви, госпожо министър, господин държавен секретар. Бих искал да ви припомням, че повторната индустриализация на Европа е жизненно важна за економическия растеж и за създаването на работни места и изпълнението на целите от стратегията Европа 2020. Среда, която без среда, като насърчава малки средни предприятия без улесняването на достъпен до финансиране няма как да подкрепим този вид предприятия. Ето защо е важно да изградим една устойчива платформа, която да гарантира нашата способност на световно равнище. Това трябва да бъде основната цел на нашата промишлена политика. Ясно е, че има сериозно намаляване на инвестициите в европейската промишленост. И както каза и председателят Юнкер в своят, представната своята програма, жизненно важно е да разполагаме с стратегическата инфраструктура, по отношение на природния газ. Много е важно да изградим тази инфраструктура и да го направим с цел постигане от 20% от 2020 година. Благодаря ви. Думата има господин Борели. Благодаря ви, госпожо министър. Господин държавен секретар, бих искал да знам дали директивата и регламента за единия пазар в областта на телекомуникациите няма ли да бъде в интереса само на големите предприятия и в ущърп на крайните потребители, т.е. на гражданите на Европейския съюз? А към госпожа министъра, която отговаря за устойчивата економика, как възнамерявате конкретно да окажете влияние? Как възнамерявате конкретно да подкрепите малките и средни предприятия в производителния сектор, защото в Италия няма истинска стратегия за насърчаване на промишлеността в контекста на европейската програма за възстановяване на промишлеността, която също е прекалено слаба. Смятам, че италианското представителство трябва да се подготви по-добре, а не просто да ни представя празни обещания. Благодаря ви думата има господин Цуриньо. Благодаря ви, господин председател. Госпожо министр, господин държавен секретар, бих искал да ви поздравя за много ясните изказвания. Направихте отлична оценка на положението. Но от всичко казано от вас до тук, въпросът ми е кой е най-важният ви приоритет? С какво ще се заемете най-напред по време на италянското председателство? Ще ви дам два примера. Споменахте на много важна среща на високо равнище за енергийното сътрудничество между Европейския съюз и страните от Средономорския басейн. Смятам обаче, че дейността ви ще бъде много по-надежна, ако се съсредоточите за, върху енергийните връзки между Иберийският полуостров и останата част от Европа. От години само се говори за тази необходимост. Нека да я превърнем най-накрая в конкретни факти. Също така, отново споменахме стратегията Европа 2020 година и целта от 20% за промишлеността. Но вчера обсъждахме съкръщения в бюджета за 2015 година в ключови сектори, които ще насърчат конкурентоспособността в рамките на единния пазар. Е, казвам на две думи, госпожо министр, надявам се предложенията ви да бъдат също толкова конкретни, колкото идеите ви, защото в Европа вече не може да се задоволяваме само с хубави идеи. Думата ми, господин Мартин. Благодаря ви, господин председател. И слушах госпожа министър Гуди с много голям интерес и много високо оценявам волята, която показвате за възстановяване на промишлеността в Европа. И в този контекст бих искала да ви попитам каква е мнението ви за ролята на Генерална дирекция конкуренция което може би трябва да има в контекст на криза на доста по-политическа визия за нещата и което да допринесе за растежа и за развитието на пионерно европейско равнище, дори и това да са големи предприятия вместо само да се насърчава на всяка цена конкуренцията, която в много случаи е, се оказва с е, унищожителни последици. В настоящият контекст, настоящото поведение на Европейската комисия не може да се появи предприятие като, е, като Аеробус, което всички знаем колко важно е то за европейската економика. Господин Кели, благодаря на министър и държавен секретар за ясните изказване и за прагматичният подход. Само преди година беше ирландското председателство и знам колко е важно да се започне добре едно такова председателство. По въпроса за единия цифров пазара, важен въпрос е, е достъп до широколентов интернет има възможност за постигане на предък през новият мандат на Европейския парламент. Също така е важно всички макстрани предприятия да имат достъп до интернет и благодаря за това, че се възмерявате да организирате една много интересна конференция в Милано, на която ще чуем, може би, интересни интересни неща по въпроси и надявам се да има добри резултати в крайната си конференция. Благодаря ви и накрая госпожа Кайли. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря ви, господин държавен секретар. За вече увенчаното с успех италианско председателство. Енергийните доставки са изключително важни, още повече сега, когато сме изправени пред възможност от недостиг на електроенергия в края на годината. Възниква въпроса за вноса на електроенергията. Втечнения природен газ също е от съществено значение. В Гърция и в Италия вече се инвестира в структури за съхраняване на втечнен газ. Всички ние сме уморени от изключително тежката криза, през която преминахме. Сега трябва да помислим за хората и да им помогнем да се справят с цената на електроенергията. Та в този контекст бих искала да ви попитам следното. Днес новина номер едно по всички а, телевизии и вестници е новината за изтичането на данни. Данни, които са били заличени и въпреки това са станали обществено достояние в мрежата – Бих искал да попитам, предвиждат ли се някакви санкции? Можем ли да се предпазим от подобни случки в бъдеще? Напомням ви, че Google създаде специална система, в която може да се следи ежедневния живот на всеки. Заповядайте, казва председателя. Госпожо Гуиди, имате думата за отговор. Ще се опитам да бъда кратка. Ако правилно съм разбрала, в общи линии въпросът, кой... първият въпрос, който ми беше отправен, се свеждаше до а, вътрешната а, ни политика в Италия – Всъщност не знам какво бих могла да ви отговоря. Пребинавам нататък. Санкциите срещу Русия. Господин Телишка зададе въпрос. Както знаете, това не е в преките ми правомощия, но на този етап бих могла да кажа, че санкциите не са самоцел. Това е крайна мярка, защото в крайна сметка всички ние бихме искали да се стигне до друго решение. Надяваме се да се стигне до решение колкото се може по-бързо, Ще следим отблизо развитието на събитията. Разбира се, случващото се в Русия ще се отрази на економиката на Европа. Както и вие казахте, потенциално ще има и други последствия. Надяваме се такива да няма, но ще има. Наистина, надяваме се, че ще се стигне до успешно развитие на нещата. Ефекта на санкциите срещу Русия е резултат от решението на всички държави членки, но това са извънредни обстоятелства, така че трябва да бъдем единни. Сега бих искала да отговоря на другите въпроси. защото трима от ораторите ме попитаха какво замеряваме да направим с оглед на енергийната сигурност, възобновяемите източници, карбонизацията. Какво да ви кажа? Италианското председателство ще продължи да полага усилия, за да може да постигнем амбициозните цели, които сме си задали и които описах малко по-рано. Европейската стратегия за декарбонизация не трябва да влиза в противоречи с целите за възобновяеми енергийни източници. Енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници са двата инструмента, които ще ни позволят да постигнем тази декарбонизация. Междувременно трябва да се предостави време на държавите членки, за да можете да предприемат необходимите действия. Господин Бланко Лопес се спря на инвестициите, на а, свързването в мрежа. Инвестициите в характерни европейски проекти ще бъдат средносрочни инвестиции в по-голямата си част. Трябва да разработим обаче альтернативни източници, за което трябва да положим допълнителни усилия, за да стигнем до по-добро използване на възобновяемите източници и за да постигнем енергийната ефективност. Разбира се, зависи как ще се развие и Южния коридор – тъй като това ще се отрази на Балканите. Ще осигурим свързването в мрежа и ще използваме и други енергийни източници, като например втечнения природен газ. Ще доразвием специална, ще развием специална връзка между Испания и останалите държави, за да може да се стигне до диверсификация на енергийните източници. На въпроса за малките и средни предприятия, бих искала да повторя това, което казах и в самото начало – В Италия вярваме в успеха на проекта, който лансирахме. Този проект е насочен най-вече към малките и средни предприятия, но не е насочен само към тях. Конкурентоспособността на нашата индустрия зависи от конкурентоспособността на отделните държави. Трябва да последваме заключенията на Европейския съвет от март тази година. Тези заключения се приканваше Европейската комисия да представи пътна карта която да накара всички държави членки да обединят усилията си с оглед постигане на енергийна ефективност. Както вече споменах, за да може да се стимулира конкурентоспособността на европейската индустрия, е необходимо да се увеличат максимално инвестициите и максимално да се използват специфичните компетенции, специфичните умения на европейската индустрия. В Европа има много добри практики в областта на конкуренцията и те трябва да бъдат стимулирани. Ние можем да служим за пример в този глобализиран свят. Както казах и в италианския парламент, има тенденция към дезиндустриализация в някои държави членки. Това се дължи на неевропейската конкуренция. Тя не винаги е лоялна, по-скоро е нелоялна, но това е факт в нашия глобализиран свят – през последните години стоманодобивната промишленост беше жертва на нелоялна конкуренция от държави не членки на Европейския съюз. Разбира се, че трябва да помислим и за финансовите средства, да насърчим новаторството, Надяваме се, че пътната карта ще съдържа и някои ръководни линии, които да подпомогнат промишлеността в Европа. Мисля, че отговорих на всички въпроси, които ми бяха зададени. Благодаря. Заповядайте, господин министър. Господин Бони. Споделям основните идеи, залегнали в директивата за сигурността на енергийната мрежа. Въпросът е стратегически и това е наш оперативен приоритет. И цяло съм съгласен с казаното от вас не изразявам просто собственото си мнение. Работата, която ни предстои, се изразява именно в това. Да постигнем целите. Нивото на закрила е различно в държавите членки. Някои държави членки си сътрудничат по-тясно от други. В момента в работната група в съвета се обсъжда и конкретен законодателен текст. Държавите членки се опитват да изработят съвместен механизъм, за да се справим с заплахите. Тук не става въпрос само за възхваляване на плодовете от сътрудничеството. Не, става въпрос за укрепване на доверието. Много данни се обменят на този вид форуми. Трябва да работим ежедневно в укрепването на доверието. Трябва да започнем и да приключим работата ни по директивата до края на тази година. На въпроса за роуминга. Възнамеряваме да се възползваме от златната възможност, която ни се отдава и да работим с Европейския парламент. Смятаме, че работата на председателството е важна, защото председателството може да обедини всички държави членки за дадена идея. В това отношение имаме ясно послание. Тази политика е споделена, всички ние искаме по-силна политика по отношение на цифровизацията. Да, някои държави членки имат по-твърди аргументи други прилагат автоматични механизми. Доходите от роуминга пряко се инвестират в инфраструктура. Затова тези държави членки не биха искали роуминга да изчезне толкова бързо, защото доходите от роуминга в някои държави членки се използват за инвестиции в инфраструктура – Оттам и възраженията на тези държави членки. Ние трябва да гарантираме обаче сътрудничество, за да може роумингът постепенно да изчезне. Мисля, че резултата ще бъде високо оценен от гражданите. мисля, че имаме някакво разногласие с господин Борели. Разбира се, не искаме цифровия пазар да бъде просто един малък пазар сред много мултинационални компании. Когато говорим за възможността за създаване на нови работни места и на растеж чрез интернет, всеки от нас мисли за собствената си държава. Но това всъщност е една чудесна възможност за всички ни. Това е чудесна възможност не само за тези, които разполагат с много средства. Мисля, че средствата не определят качеството на интернет. Господин Зорино, важно е какво се прави на практика – единния цифров пазар, интернет управлението и така нататък са важни елементи, и на тях трябва да гледаме в европейското им измерение. Европа може да играе важна роля – всички ние сме носители на различна култура. И това е важно в международен контекст. Стигаме до инвестиции, нови знания, нови умения, така че можем да играем роля на международно равнище. И ние можем да бъдем част от цифровата революция. Може би е трудно и амбициозно, но ако правителствата, комисията, държавите членки решат да посрещнат това предизвикателство, то ще има и резултат. Господин Кели, зададохте въпрос за онлайн търговията. Това не е в преките ми правомощия, но смятам, че тук има потенциал – Каква е целта ни с електронното управление? На неофициалния съвет беше казано, че искаме да подобрим управлението в интернет Искаме да има спазване на принципа за лоялна конкуренция, да се спазват личните данни. Това е базата, на която може да се базира новия модел на управление в интернет. Нуждаем се от единен глас, с който да водим преговорите с САЩ. Така ще се постави началото на нови отношения с Америка. Госпожа Кейли. Защитата на данните, естествено, това е нещо изключително важно. сега, днес съществува възможността да се накърни личното пространство, да се пробият системите за сигурност. Това е така. А всеки има право на опазване на личните данни. Тук не може да мислим за санкции, не може да налагаме сан- санкции, но личното пространство може да го издигнем в правило, от което да не отстъпваме. Личното пространство не бива да бъде пренесено в жертва на свободата в интернет. Председателят. Госпожо министър, господин държавен секретар, мога само да кажа, че ви подкрепяме във вашите приоритети. Имате само 3 месеца и половина, тъй като коледа идва. И на този фон искам да ви пожелая всичко хубаво и успех в постигането на вашите цели. Това са много амбициозни и важни цели. Ние ще работим опорито в тясно сътрудничество с италианското председателство. Благодаря ви за времето. Благодаря за това, че прекарахте час и половина в дискусия с нас. Благодаря. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми колеги, моля ви заемете отново местата си и ако обичате прекратете дискусиите. Okay. Well, this um, next point on our agenda is discussion. Следващата точка в дневния ред е дискусия с госпожа Стефания Джанини, министър на образованието от Италия, от Италия министър на образованието, университетите и научните изследвания, представител на председателството. Ще я представя. Госпожа Джанини е завършила в университета на Писа и Павия. Тя е професор. Работила е в тези университети. Тя има богат научен опит. Тя е ректор на университета в Перуча. Има опит в областта на образованието, на култура културното сътрудничество и е председател на Комисията по етика, биоетика на Италианския национален съвет по изследванията. Тя е представител на конференцията на ректорите на италианските университети. И има много награди. <clears throat> Списъкът с отличие е много дълъг. Тя е член на Сената а, до 2013 година и е ръководител на седмата комисия на Сената за културното наследство и образованието. Ще чуем презентация на италианското председателство в областта на образованието, новите технологии, и изследванията. Тя е представител на както на научната общност, така и на промишлената общност. Благодаря ви. А сега Стефания Джанини има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за хубавите думи, аз ще говоря на италиански. Уважаеми колеги, за мен е чест да говоря пред вашата комисия. Радвам се, че желаете да чуете приоритетите на италианското председателство в областта за областта образование и наука. Ние знаем, че пред Италия стои много тежка задача. За мен има две важни обстоятелства. Най-напред – италианското председателство съвпада с новото, новата програма Европа 2020 и нашата страна поема задачата да формулира новата стратегия, както за парламента, така и за комисията. Това за мен е изключително важно. Много е важно <clears throat> да станем благодарение на тази стратегия континент на растеж и на благодействие. Важно е преходът <clears throat> към новата комисия също да е така гладък, както и преходът от стария към новия парламент. Ще работим е, с разделните комисии в парламента и в тясно сътрудничество и то не само днес, но и за напред. И това е нагласата на всички представители от италианското председателство. Кризата зададе една рамка, която не е само временна рамка, става дума за промяна на парадигмата – и тази промяна трябва да я приемем. Това е промяна в социалната област, в економическата област. И това са промени, които не засягат само Европа. Необходими са инвестиции в образованието, в изследването. Тези инвестиции са важни, за да може да опосредстваме промяната в парадигмата и да намерим нови отговори на нови въпроси. Две области са за нас от стратегическо значение изследванията и образованието. Изследвания това означава инвестиции по според ясни правила, укрепване на конкурентоспособността в Европа и поощряване на иновациите и технологическите модернизации. Образованието Преобразованието става дума за създаване на едно по-добро, по-образовано общество, за да може младежите ни да са добре въоръжени за предизвикателствата, които ги очакват. Приоритетите на председателството. Те са развитие, заетост, укрепване на пространството на свободата и правосъдието, укрепване на основните права и поощряване развитие на стратегическата роля на Европа в света. Естествено и в областите, с които се занимавам, образование и изследвания, за тези две области също ни трябват вдъхновения, вдъхновения, които да са в унисон с основните приоритети на председателството. На 22 юли в Милано имаше среща на министрите на Европейския съюз по въпросите на образованието и неговите инфраструктури. Споразумяхме се за Три заключения. Стратегическо програмиране на инфраструктурите. Бяха уточнени различни принципи за създаването на инфраструктурите и оптимизиране при, при използване на европейските средства – за да могат да се подпомагат особено отличили се учени и следователи. На следващо място бе засегнат въпроса за устойчивостта. Трябва да сме отворени, трябва нашият подход да е отворен и да е насочен към трудовото население. През следващите месеци и на следващите заседания на съвета на 26 декември и 5 ноември ще се занимаваме с тези теми. През септември ще имаме политическа дискусия за подготовка на заключенията, които ще бъдат прияти през декември. Те ще имат основна роля за нашите стратегии свързани с растежа. Растеж от качествено нов происход. Уважаеми дами и господа, иновациите и изследванията са изключително важни. Нашето производство е по-разумно, стана по-устойчиво именно благодарение на инвестициите. Това са основните ключови думи, а именно разумно, устойчиво и включващо развитие. Е, трябва да преразгледаме стратегията Европа 2020. Председателството ще се занимае с този въпрос. Ние започнахме е, вече работа по, не, по него, по прегледа на Европа 2020. Има много фактори, които влияят на иновациите и изследванията. Трябва да осигурим, че иновационните екосистеми са подкрепени и тази подкрепа трябва да се осъществява както на европейско, така и на национално равнище. Искаме да прегледаме националните планове за изследванията. Основният въпрос си остава, а именно да осигурим мобилността на изследователите и на талантите в Европа до известна степен искаме да централизираме управлението на изследванията и заедно с това да погледнем от нова перспектива на проблематиката, като привлечем частния сектор по-активно. На 9 юли имаше конференция. Там обсъдихме тези теми. Освен това, трябва да има политическо съгласие, така щото всички тези идеи да започнат своето развитие, да започнат своето прилагане. Без естествено да изпускаме геополитическата обстановка в Европа и това е друг наш приоритет. Стратегически партньорства с средиземноморските страни са важни в този контекст. Ние стъпваме на чудесните резултати, постигнати от гръцкото председателство. Смятаме да започне програма за сътрудничество с страните от Средиземноморския регион. Целта на тази програма е да се занимаем с две основни области с хранителни доставки, продоволствие и водоснабдяване. Това може да е модел за хранителна сигурност, който да се предложи който да се приложи от двете страни на Средиземноморието. Очакват се заключения по този въпрос на съвета през декември. програмата ще се прилага в съответствие с член 181 от договора. Изключително важно е резултатите от тази програма да бъдат положителни, защото геополитическата ситуация в Европа е много напрегната. Парламентът е съзаконодател и в този смисъл има основна роля при прилагането на тази важна инициатива. В Средиземноморието ние се съсредоточаваме върху синьото, синия растеж – Няколко страни работят активно в тази област, не само средиземноморските страни. Имаме много силно въздействие по отношение на развитието на Средиземноморския басейн. Е, ще организираме една конференция в Рин от 7 до 9 октомври, Евроокеан. На 9 октомври ще говорим за биоекономиката и в Неапол ще се организираме една конференция по въпросите на Средиземноморието. Третия приоритет на председателството – е връзката между обществото и науката. Ние имаме нужда от наука, която да подпомага развитието на обществото. А научните кръгове трябва да се отворят към обществото и така за това ние ще провокираме дискусия на 5 декември в съвета по този въпрос. И се надяваме връзката между науката и обществото да се укрепи. Има ясни насоки от страна на комисията в тази област. Говорим за разумните общества, за технологичния напредък. Но за да могат всички тези иновации и идеи да се случат, много важно е да имаме съответното финансиране. А също трябва да е иновативно. В Рим ще организираме конференция по този въпрос. Конференцията ще се състои, състои между 29 и 30 ноември. Всички вие сте сърдечно поканени на тези събития. И така, уважаеми колеги, надявам се, че всичко това може да се организира и проведе. Но най-важно е да, да осъществим единно пространство, единно европейско пространство за образование и изследвания. Това пространство е важно за доброто използване на човешките ресурси. Особено млади изследователи трябва да бъдат привлечени. Важно е за прилагането на нови идеи и инструменти. Искам да спомена отново някои ключови думи. Вие ги знаете. Мобилност, мобилността на изследователите, привличане на учени по отворени и ясни правила и трансгранично сътрудничество. Всичките тези три ключови думи са изключително важни, за да може да създадем обща европейска политика в областта на образованието и изследванията. Има важен документ от парламента от 2013 година към тази тема. Господин Берлингер работи по този документ, госпожа Тоя също. Този документ може да е добра изходна точка за бъдещо развитие. На 18-19 ноември ще организираме събитие, на което ще бъдат поканени водещи изследователи. Ще стане дума не само за мобилността, но и за привличането на млади изследователи и учени. Отвореността на обществото е много важна. Трябва да привлечем а, представители от средите на бизнеса, така че да имаме много заинтересовани страни, които да се заемат с въпросите на образованието и изследванията академичните кръгове до момента са доста затворени. Ако искаме да сме отворени, трябва да предприемем конкретни мерки, мерки, които да стъпят на политическа воля. И тук националните планове и тяхната синхронизация с европейския дневен ред са важни. Мобилността, миграцията, Това са все теми, които са свързани с моята основна проблематика. Има отчасти драматични примери за това как отделни национални усилия не носят плодове. На 21 септември в съвета ще се предприемат заключения, ще се приемат заключения по тази тема. Искам да засегна още една тема, която не е последна по важност, а именно космическите изследвания. Космосът Изследванията в космоса са символ за напредъка в Европа. Мисля, че политиката в тази област обхваща усилията на няколко държави членки на целия Европейски съюз, затова ни трябва добра изходна позиция и добра политика добра стратегия. Имаме всъщност стратегия Европа 2020, трябва обаче да я приложим и то в обозримо бъдеще. За момента нямаме много резултати, но политиката за космоса зависи от финансирането на програмата Хоризонт 2020. Бюджетът можеше да бъде по-добър, по-голям. -по Италианското председателство ще се застъпи за укрепване на стратегиите, които имат за цел увеличаване на инвестициите и оптимизиране на инвестициите за следващите 7 години, инвестиции в космическите изследвания. Има и други е, аспекти. Е, за Галилей, Екнос и Коперник сме предвидели за следващия отчетен период 12 милиарда. Това е увеличение на бюджета, което е безпредседентно, но това означава и една огромна отговорност в социалната област, в изследователската област и в економическата област. Ще проведем допълнителни дискусии за обмен на сателитни данни, на данните с висока резолюция. Смятаме, че много е важно тук да имаме една, една относителна независимост при събирането и използването на данните. Тези данни трябва да се използват не само за военни цели, а и за граждански цели. Това е един дуален модел, който Италия предлага. При Косми имаме е, един конкретен пример. През декември ще приемем заключение за тази област. Стратегически орган е Агенцията за изследване на космоса. Бихме искали да провокираме дебат заедно с тази агенция по въпросите за космическите изследвания и бихме искали да определим начина по който агенцията работи в унисон с европейските политики. Нашите действия трябва да са убедителни. На 13 септември в Рим Италианската агенция по космически изследвания ще организира конференция, посветена на програмата Коперник. Това е важно за основните изследвания в областта на космоса. Енергетиката и телекомуникациите са също ресор, който спада и към Транспортното министерство. И в този смисъл трябва да кажа, че навигационната система от Галилео може да постигне успех. Ние се надяваме заедно с комисаря, че всичко ще продължи в съответствие на предвидения план и бихме искали да се проведе анализ на цялостния процес, който, а, който съпътства развитието на тези програми. Председателят, благодаря госпожо Чанини изследванията, космоса. Това са важни теми. теми. Ние приехме измененията за бюджета за следващата година. Застъпихме се за повече средства за иновации, за изследвания, особено насочени към малките и, след... и средни предприятия. А сега отварям подиума за дискусии. Господин Каринч от НП има думата. Thank you very much, uh, Madam Giannini, for a very interesting and... Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Джанини за много подробното изложение на приоритетите на италянското председателство. В последните два дни в комисия, тази комисия разгледахме като цяло конкретно способността, разгледахме на сектора на телекомуникациите, програмата за цифровите технологии, говорихме много за промишлеността и необходимостта отново да възстановим промишлеността на континента, за да си възвърнем конкурентоспособността. Споменахме също така и да използването на данни от сателитното наблюдение на Земята за търговски цели. И а, с пълно право отбелязахме, че редица държави и членки намаляват средствата, които се отделят в частност за програмите за научно-развойна дейност, а те, напълно съм съгласен с вас, са, би, би следвало да са в основата на възстановяването на промишлеността в Европа. Въпросът ви е много прост. Споменахте, че Хоризонт 2020 действително е една истинска промяна в начина на мислене. И ние в нашата комисия много държим и сме много искрено ангажирани с тази програма. Въпросът ми към вас е следният. Според вас, кои са най-големите предизвикателства пред новата програма Хоризонт 2020? Дали те са само прагматични или се сблъсквате с известна съпротива и какви мерки възнамерява да предприеме вашето председателство, за да преодолее тези пречки, за да може тази програма да започне възможно най-бързо и да допринесе за възстановяването на европейската економика. Благодаря ви. Думата има господин Грибарчик. Благодаря ви, госпожо председател, а, господин председател, госпожо министър. Изказването наистина беше много интересно. Споменахте сътрудничеството между държавите членки в областта на развънта денят на високите технологии, но нищо не споменахте за образованието на младите хора и какво е решението на проблема с високото равнище на безработица сред младите. Това е най-големият проблем в Европа в момента. Какво може да направим, за да интегрираме на пазара на труда тези, мал... тези млади хора? Как ще отговорим на проблемите на тези млади хора без пътеще? Според мен решението е в образованието. Какво смятате вие по въпроса? Благодаря ви. Много ви благодаря. Думата има господин Дебакер от името на Алде. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо министр. Мисля, че представихте с много голям ентусиазъм многото приоритети, които сте си поставили за оставащите ви няколко месеца. Ще започна с като правна точка с предишният въпрос. В много държави членки виждаме, че инвестициите в научно-развойната дейност намаляват. Много далеч сме от целта 3% от ПВП, който си поставиха пред няколко години. Смятате ли, че може да се предприемат мерки, като например координация в рамките на европейския семестър, за да се постигне по-бързо тази цел 3%? А по отношение на Хоризонт 2020, всички сме наясни с средствата, които бяха отделени вече за тази програма. Един от основните приоритети беше да се съсредоточим не само върху интелигентните специализации, но и да гарантираме, че предприятията, в частност МСП, могат да имат достъп до тези средства. Въпросът ми е как възнамерявате да получите да действате в тази насока и да гарантирате, че финансирането и съфинансирането от страна на държавите членки на национално равнище е опростено. И смятам, че има много голяма възможност за обмяна на най-добър опит в тази област. И накрая вие самата споменахте, че изследователската дейност сама по себе си е недостатъчна. Трябва резултатите от тази изследователска дейност да бъдат пуснати на пазара и тук виждаме голямото разминаване между дейността в Европа и в други държави. Трябва действително да гарантираме, че изследователските открития се превръщат в реален продукт, който се пуска на пазара. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. От името на Обединената левица думата има господин Яшеник. Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, както добре знаете, съвета на заседанието си през месец юли предложи много сериозни съкръщения в бюджета за Хоризонт 2020 година. Вие използвахте термини като устойчивост, конкурентоспособност, може би в опита да защитите тези съкръщения. При все това, в настоящата програма се предвижда голяма възвръщаемост на инвестираните средства, предвижда също така създаването на почти 1 милион работни места и увеличаване с 1% на износа. Ето защо, според мен, предложението на съвета беше напълно неприемливо, опасно и абсолютно е, противоречащо на логиката. Така че въпросът ми е, вие дали сте съгласна с това решение, което на практика представлява отказ от развитието на конкурентоспособността на нашия континент. Съгласни с това решение на съвета. Благодаря ви. Думата има господин Дарио Тамбурано. Госпожо министър, всички знаем, че инвестициите в областта на образованието и на висшето образование имат една особеност. И тя е, че те нямат пряко въздействие върху, настоящ, върху настоящето на една държава, но са много важни за бъдещето на държавата и в частност на демокрацията. Един от основателите на нашата република е казал, че трябва първо да знаем, за да можем да водим дебат. А знаем, че в Италия много отдавна родителите трябва да купуват най-елементарни пособия на децата си, когато ги пращат на училище. Знаем също така и какви бяха ограниченията наложени от тройката които засягат Испания, Португалия, Кипър и които засягат също така и образованието, душеватската дейност и развойната дейност. Председателят, още трима колеги са поискали думата. Господин Теличка. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, госпожо министър, за много подробното много подобната презентация. Желая ви успех. Имам един коментар относно прегледа на стратегията Европа 2020 година. Въпросът ми е как вие като италианско председателство и как вие самата гледате на един подобен преглед. Ако трябва да бъда напълно честен, според мен основната слабост на стратегия на Европа 2020 година е, че те представлява просто един документ, един списък, който се изрежда безкрайно много неща и всички са доволни от него. Е, списъкът действително е повечето изчерпателен, но няма никакви приоритети в него. Та моето мнение е, бих искала да чуя какво е вашето и какви са вашите очаквания. Също така много се говори за иновации, за пускане на пазара, за търговска употреба и т.н. Но аз лично имам проблеми с идеята Европейския съюз и с инвестициите, които се правят в изтователската дейност и това е факта, че по никакъв начин не се измерват тези инвестиции. Пред няколко години аз се опитвах да направя оценка на някои от европейските програми и останах с цялостното впечатление, че трябва че основната цел е средствата да се изразходват напълно и да няма никакви проблеми, никакви скандали и никакви подобни. Но Въпросът ми е дали действително това е най-добрият начин да се измерва какво се постига в областта на иновациите. Дали не може да се опитаме да намерим някакъв начин да оценим какви са реалните иновации постигнати с инвестициите от различните фондове. И според мен това трябва да бъде един от основните елементи в прегледа на стратегията в 2020 година. Благодаря ви, думата има Бордели. Благодаря ви. Госпожо министър, преди да се присъедините към нас, говорихме за конкуренцията. Някои дори споменаха нелоялната конкуренция. Според мен обаче основният проблем е, че винаги ще се намери някой, който да е готов да произвежда същото, каквото което ние произвеждаме с, с на цени. Винаги ще съществуват победни държави от нас а ние от наша страна се опитваме да запазим познанията си за нас, за нашия континент. Но за да се избегне това разминаване, преди всичко трябва да се наблегне на образованието на връзката между училището и предприятията. Постоянно се обяснява на учениците, на учителите се как трябва да правят стажове в предприятията. Но смятам също така, че и предприятията могат да направят стъпка в тази насока. Те да пустят училищата и те да покажат на моите хора как могат да започнат да навлизат на пазара на труда. И смятам, че тези занечиски познат, по, умения и познания могат да се впишат по-добре в рамките на образователната система и по този начин да създаде нов тласък на промишлеността. В Брюксел в момента действа много активно лоби на големите предприятия. Не смятате ли, че основната изследователска дейност помага именно тези най-големи предприятия в Европа? Председателят благодаря на всички за изказванията. Госпожо министър, ще ви помоля да отговорите и да направите заключителното си изказване. Добре, ще се постарая. Започвам с въпроса, зададен от господин Каренц. Благодаря ви за този въпрос. Той беше доста общ, но засяга един много важен, според мен, въпрос. Ако правилно ви разбрах, въпросът ви е как Хоризонт 2020 може да се превърне в истински ефективен инструмент за засилване на конкурентоспособността и как можем да гарантираме, че този мащабен проект е ефикасен и за членовете на академичната среда, и за предприятията, и за държавите членки, и за обществото като цяло. Мисля, че се спускаме с две основни предизвикателства. Първото е да приложим един наистина многодисциплинарен подход – т.е. Хоризонт 2020 година се занимава с основните проблеми на обществото ни, устаряването на населението, измененията в климата, миграцията, която не е национален, а европейски проблем. И за да се гарантира този многодисциплинарен подход на национално и европейско равнище трябва да се насърчават изследователските програми, които по своята същност засягат повече от една дисциплина. И това аз прилагам като подход и като министър на образованието в Италия. И също така се потига въпроса как по-добре можем да свържем частният и обществения сектор, за да има по-добро сътрудничество смятам, че това е общата рамка, в която трябва да се пишат нашите действия. друг въпрос, ако не се лъжа от господин Дебакер. Един от трите ви под въпроса е свързан с въпрос на господин Каренц, на който се опитвам да отговоря. Що се отнася за изоставането на Европа по отношение на други водещи е, сили на световно равнище. Друг е, важен тема за нашето председателство, но и за следващия мандат на комисията и на вашия парламент ще бъде сравнението между големите европейски програми и големите международни такива. Като целта ни ще бъде да подобрим механизмите, с които разполагаме, за да привлечем таланти от целия свят. Да привлечем изследователи и от други държави. Това според мен е една цел, която може да си поставим Що се отнася до втория въпрос на господин Грибачек. По отношение на образованието, напълно съм съгласна с вас. Не се спрях изрично на образованието, защото това е друг мой ресор, който ще засегна в дискусия с друга парламентарна комисия малко по-късно през тази седмица, но с няколко думи научно-световската дейност и образованието вървят, вървят ръка за ръка заедно с иновациите. И смятам, че наистина трябва да прилагаме новите си подходи и модели и в областта на образованието. Това е и отговорът на огромният проблем с безработицата, особено сред младите хора. Ще премина на италянски. дали бюджетните съкръщения, поискани от съвета, са грешка или не. В качеството си на председател на Европейския съв... на съвета, ние трябва да запазим неутралност по отношение на взетите решения, които, както знаете, се взимат на равнището на целия съвет. Ако ми задавате въпроса в качеството ми на министър, отговаряща за изследователската дейност е, и в качеството ми на научен работник, както спомена председателят Бузек, е, за мен лично е очевидно, че трябва да се инвестира значително в отрасла. Ще продължа с... Е, ще продължа на италиански, за да отговаря на господин Борено и господин Борели. Обучението, разбира се, е много важен аспект. И тази тенденция трябва да се затвърждава във всички държави членки на Европейския съюз. Не смятам, че е уместният момент и уместното място да се спирам подробности на положението в Италия, но действително сред двете функции на бюджета, по които има увеличение, Тоест, единствените две функции, по които се предвижда увеличение на бюджета, са програмата Хоризонт 2020 година и програмата Еразъм Плюс. И двете са свързани с политиката на обучение и мобилност. На въпрос на господин Борели. изпоменахте. споменахте училищната система и различните обучения и как бихме могли да избегнем хегемонията на големите предприятия, които със своята мощ биха могли да се наложат. Мисля, че трябва да се изгради модел за инвестиции на принципа на публично-частните партньорства. Дадох ви примера с инвестициите в областта на сектора на технологиите. Там моделът, който се прилага е 50% публични инвестиции, 50% частни инвестиции, като предвиденият бюджет е от 12 милиарда евро. И ми се струва, че това е един модел на публично-частно партньорство, който ни позволява да имаме контрол. На въпроса на господин Даличка. Ако правилно ви разбирам, въпросът ви е как можем да измерим резултатите на иновациите ако надхвърлим списъка на приоритетите ни, т.е. когато по принцип говорим за иновации в Европа, Струва ми се, че в областта на изследователската дейност вече прилагаме много ефективни инструменти за измерване на иновациите и смятам, че можем да продължаваме да прилагаме същият модел. Така, например, може да имам международна комисия, която да прави оценки въз основа на международно договорени норми. Прави се оценка на това, на това което може да постигне дадено предприятие и до каква степен съвпадат целите заложени за даден научно-двателски проект и конкретните постигнати резултати. Ah, yeah, okay, sorry, yeah, I, I noticed, but I thought, yes, I already mentioned in my, in my speech. в своето изказване изложих приоритетите, които италианското председателство възнамерява да преразгледа, приоритетите от Европа 2020. Акцента ще бъде поставен върху комбинацията от национални планове в рамките на научната и развойна дейност. Тоест ще се включат и структурните фондове, и Европа 2020, защото там се съдържат важни ръководни линии. Там също има средства за социални иновации, за кохезия. Uh, well, thank you very much, madam, for, for your uh, answers. Благодаря ви, госпожо министър, за предоставените отговори. Пожелаваме ви всичко най-добро през следващите 4 месеца. Не ви остава много време, а доста неща, по доста въпроси трябва да поработите. Ние също имаме правомощия в областта на научните изследвания и очакваме с нетърпение съвместната ни работа с италианското председателство. Мисля, че е много важно да отделим внимание на финансовия аспект – Благодаря ви за това, че бяхте сред нас. Благодаря и за това, че отговорихте на въпросите. Успех и за бъдеще. Uh, well, thank uh, Dear friends, dear colleagues, let us... Уважаеми приятели, уважаеми колеги, да преминем към последната точка от дневния ред. Точка разни. Не виждам някой да има желание да вземе думата. Следващата ни среща на 24 септември от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 и на 25 септември от 9 до 12,5, както и от 3 до 6,5. Ще продължи дори по-дълго днешната ни среща. Всеки път ще се виждаме за все по-дълго и по-дълго време ще имаме все повече работа. Благодаря ви, ще се видим след няколко седмици на равнище комисия. А в Европейския парламент ще се виждаме през цялото време. Постоянно. Благодаря ви.